Пен Председателят. Дами и панове, дени zasedání покрачуе. Дами и господа, нека да продължим с заседанието днес след обед. Протоколите от вчера и приятите текстове са на разположение. Имате ли коментари, забележки? Не. Тогава обявяваме протоколите за приети. И нека да преминем към дневния ред дебати за нарушение на човешките права, демокрацията и правовата държава. Един час горе-долу отделен за тази тема. Първо, е положението с човешките права с, в Иран, масови екзекуции и неодавнашната смърт на блогъра Сатар Бехещи. Давам до, да първо на е, автора, господин Румева и Роеда. Положението с човешките права в Иран непрекъснато се влушават. Има измъчвания, насилие, има документирани случаи на насилие в е, затворите. На 30 октомври